господин Залони за либералите. Благодаря на всички скъпи колеги. Поздравление! Писмена декларация 0037-2011, предадена от Данилис и други по приложението на пакт за официална европейска инициатива е получил повече от половината подписи на повече от половината членове на парламента и по член 123 ще бъде прехвърлена на своите получатели и ще бъде публикувана. Давам думата на господин Данелисън. Благодаря, господин председател. Е Уважаеми колеги, с оптимизъм смятаме, че трябва да се работи по сближаването на отдалечените и островни територии. Искам да благодаря на всички колеги Карвая, Мавро Николас и всички останали, които подписаха това писмено становище, както и на асистентите Инге и Алесандро. Поздравления! казва председателите. Сега преминаваме към гласуването. Доклада Мишел за визовия кодекс на общността